Уважаеми колеги, продължаваме с заседанието си и се надявам, че ще можем да започнем, защото имаме натоварен дневен ред за следобед. Първата точка се отнася за подготовката да на компромисите за, вотов, за гласуването, което ще проведем утре. Доклада по собствена инициатива за следващата МФР след 2020 година и доклада за новите собствени ресурси на Европейския съюз. Нашите с докладчици ще ви представят а, проектите за проекто измененията. Искам да започнем с МФР, но тъй като госпожа Изабел Томая няма, ще започнем с новите собствени ресурси, тъй като Жерар Депре и Януш Левандовски присъстват. Всъщност не става дума да продължаваме дебата, а да търсим намерените компромисни изменения. Първо на кого да дам думата, на господин Добре или на господин Левандовски, след това на докладчиците в Сянка за предложенията за компромисни изменения, които ще бъдат гласувани утре сутрин. Господин Левандовски, имате думата. Благодаря. Никой не е обещава, че това е лесно досие, но искам да подчертая, че имахме отлично сътрудничество с докладчиците в Сянка, с нашите съветници. Доклада е свързан с позиционирането на парламента преди комисаря Оттингер да направи предложението и да го насърчим да бъде храбър. Имаме 171 изменения. Е, обикновено има дружелюбно отношение по отношение на изграждане на. А, имаме 34 компромисни изменения. Изненадващо не беше противоречиво споразумяването по принципи по приходната част на бюджета и оценката на съществуващата система. Тук няма да изброявам тези неща едно по едно, но започваме с компромис номер едно. Парламента няма да приеме многогодишната МФР без ясното насърчаване, на, което се съдържа в компромис номер 3, което а, за, се основава на договорите и също така а, се предлага а, решение за покриване на пропаста, която ще се открие след Брексит. Имаме компромиси, компромисни изменения също така, свързани с дебата за новите собствени ресурси. Това е в общи линии списъка, който видяхме в доклада на комисията, който ще е, бъде подготвен за утрешния решителен съвет, е, за да може да очертаем това, което съществува в парламента, да е има една окончателна сделка в кавички преди съвета, но това няма да е възможно. От моя гледна точка, като съдокладчик, най-трудната част беше а, с а, борбата за климатичните промени – и а, е, осигуряване на прехода към нисковъглеродна економика. А, е, постигнахме споразумение с зелените. Хелга Трюпел предложи една нова а, е, формулировка за а, компромис шапка, който да може да допринесе за прехода към нисковъглеродната економика. Това обаче е много трудно за някои държави и се договорихме за принципа, че когато искаме да елиминираме някои отстъпки, искаме да а, а, намалим искането на средства от някои държави и ако е необходима компенсация, тя трябва да се прави не в приходната страна, а има специални програми в разходната част и тук постигнахме споразумение за това как можем да направим този компромис, който да бъде благоприятен за някои държави, член, държави членки. А, лично знам, че това е позицията на един човек, който е жив паметник на предишните ни решения а, за краткосрочни еднократни суми, защото не е възможно да се елиминират всичките корекции, но нашия принцип и нашия компромис е свързан с, с компенсации чрез специални програми в разходната част. Е, това беше накратко това, което се споразумих, споразумяхме. И с Жерар и слушахме това, което ни беше казано. Благодаря. Председателя, благодаря. Жерар Депре има думата. А, тук всъщност е един а, много кратък глас а, като съдокладчик. Искам да благодаря на май съдокладчик. А, ние се познаваме, понякога, разбира се, много активно и много интензивно работихме и спорихме, в резултат на което се получи това равновесие, което виждате. Исках още от тази сутрин да благодаря на всичките на всичките ни сътрудници за тяхната гъвкавост. Сега, по същество, мисля, че сме казали всичко, което трябва да се каже. Първият принцип, насърчавам това. Ако оставим на страна въпрос, новите собствени ресурси са част от доклада по МФР и за останалото, господин председател, имаше а, и предишен доклад и ние, из, изтег, ние извлякохме заключения във връзка с, с продължението на тази консолидирана ос на, говорихме за цифровия сектор и това стана политически проблем от голямо значение. За останалото, мисля, че всичките политически групи, които държат Европа да се развива позитивно, могат да намерят своето становище в доклада. А, който е ясен и умерено реалистичен. Благодаря на съдокладчика. Благодаря за това, че ни представихте доклад и със споразумение по темата от една група, представена от три институции съвета, парламента и комисията. Следователно, ние не се съмняваме от, е, в решителността на съвета да включи нови собствени ресурси. По въпроса за уста има много държави, много, много предприятия и, в други, и може би трябва да се регламентира този проблем за отношенията между държавите, които а, се занимават с ползите за търговските дружества, а в други държави, в които има еднолични предприятия, които са обложени с данъци, би трябвало да се помисли. Сега искам да дам думата на докладчиците в сянка. Осе Мануел Фернандес. Имате думата за собствените ресурси, новите собствени ресурси. Тъй като НПС се изказа чрез своя докладчик Данеле Виот от името на социалистите и демократите ще има думата, защото тя не е представена в тандема на участниците на авторите. Благодаря, господин председател. Първо, искам да започна с благодарност към двамата са докладчици. В последната дискусия те свършиха много работа и отразиха много от повдигнатите проблеми от политическите групи, които имам честа да представя сега и много от проблемите, които бяха приведени представени пред нашето внимание – беше спомената групата Монти от господин Депре. Не мога да забравя, че когато групата на високо равнище и председателя Монти дойде в нашата комисия за първи път, той представи един кратък доклад, който го описа като сив защото все още а, трябвало, е трябвало да бъде попълнен и завършен. А сега имаме доклад, който добави много цвят към този пред, преди сив доклад. И мисля, че факта, че това се случи с нас, е заслуга на двамата съдокладчици. Няма да се впускам в окончателните подробности на дискусията, независимо от това, че беше извършена много работа. Мисля обаче, че времето ни притиска и трябва да намерим компромиси, които сега проучваме, продължаваме да поръчваме, проучваме и мисля, че сме много близко до приключването на доклада. Съвсем сме близо, но има някои малки подробности. Слава Богу, не по основни въпроси, но може да бъдат политически значими за всички нас по един или друг начин. Мога да ви уверя, че може би докато приключим с общия дебат, ще успеем да постигнем компромиси на високо равнище и може би ще имаме много силен глас, много широко, солидно мнозинство за този доклад в, пособствена по собствена инициатива за, на, на докладчиците господин Левандовски де, и Депре и Обрих и Тома и се надяваме, че това ще бъде възможно преди неофициалния съвет утре. Благодари. Остават наистина някои въпроси, които са детайли, но тази сутрин вие сам казахте, че дявола е в подробностите. Господин Кормел го няма. А, господин Амержи също. От името на зелените имате думата. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, господин Соле, от името на нашия докладчик в Сянка Хелга Трюпел, Позволете ми първо да благодаря на съдокладчиците за извършената работа и за готовността им да се постигне компромис. Ние винаги сме смятали, че е много важно да се постигне широко и силно разбирателство сред проевропейските сили и се надявам, че ние наистина ще можем да постигнем това споразумение. Ние като група Имахме известни важни приоритети, които искахме да постигнем по време на преходите. Първо беше да се намали принос на отделните държави в системата на собствените ресурси. Това беше споделеното виждане между политическите групи. На второ място да се сложи край на системата на работите и на трето място да изготвим списък на нови собствени ресурси и този, лист да, този списък да бъде амбициозен, а ние да бъдем в състояние да постигнем тази цел. Така че в общи линии ние сме удовлетворени от доклада. ние сме участвали в повечето от компромисни изменения и да се надяваме и да работим, за да може нашето предложение да се чуе и да стане част от новата система на нови собствени ресурси в новата МФР. Господин Вали има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на двамата докладчици за голямата работа, която са свършили и са довели а, текста до това добро равнище. Искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Нашата група иска да избегне увеличаването на чистия национален принос, което ще създаде проблеми в бюджети, които вече са изложени на натиск, стимулирането на търсене стимулира работна заетост в Европа, в общи линии трябва да избягваме да въвеждаме данъчни мерки, които ще допринесат за намаляването на търсенето и ще засегнат от тези сектори, които иначе биха стимулирали търсенето на работна ръка и създаването на работна заетост. Ние ще може да разгледаме действителни транзакции, големи избягвания на плащания на данъци. Това са все проблеми, по които ние работим в комисията ЕКОН. Някои от проблемите могат да се е, откроят в европейските бюджети. Е, и ние ще се опитаме да избегнем свръх а, е, в, принос от а, някои държави. Нашата позиция е доста ясна. Ние искаме да се трудничим в обсъжданията по компромисните изменения и в крайна сметка ще решим в светлината, ще вземем решение в светлината на нашите политически решения. Председателя, благодаря в, ли, в отсъствие на господин Комен, като, който е докладчик в Сянка. Господин Хюс Мюк има думата. Аз също бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка за изготвянето на доклада. Доклада е ориентиран към компромиса. Искам да почета още веднъж а, а, а, това, че трябва да бъде почетан аспект във връзка с Брексит. Другото, което искам да подчертая е гъвкавия подход при новите собствени ресурси – Всякакви изисквания, свързани с околната среда, трябва да бъдат компенсирани в разходната част. Подхода, който представи господин Левандовски, трябва да бъде взет сериозно предвид и обмислен. Благодаря. Ние чухме групите и техните докладчици в сянка. Чухме и докладчика. Някой друг желая ли думата по предложенията и компромисите? Не виждам да има желаещи. За това ще кажа и това, което казах преди малко. Ако има нещо общо, то е ясно, че трябва да вземе мерки за страните, където няма толкова дружества и съответно и приходите не са толкова големи. Благодаря по последното, което казахте, господин председател. Това вече не е в компетентността на нашата комисия. Знаете, че господин Ламасур е колегата, който ще изготви доклад по уста и някои нови ориентации. Мисля, че той има предвид точно това, което и вие казахте по останалото. Аз много се радвам на положителните мнения на колегите, най-малкото на тези, които се изказаха. Ясно е, и искам да го подчертая пред някои от приятелите тук. Абсолютно ясно е, че не искаме рабат, не искаме и рабат върху рабата. Този механизъм просто ще изчезне. Имаше въпрос от колега за държавите, чиято околна среда е такава, че ще бъдат повече засегнати. Пак казвам, не може да има рабат а що се отнася до един механизъм, който да позволява баланс и корекция, това е заложено в самия доклад. Най-общо казано, господин председател, искам да се спра на нещо, за което и вие настоявате. Ние имаме двойно притеснение – Както каза и господин Вали, бюджетите на държавите членки са много свити. Така че да се поиска повече е нещо много деликатно. Те са неохотни да го направят. Следователно трябва да мислим за собствени ресурси, като подчертавам, че в нашия набор от предложения не става дума изобщо за някакъв европейски данък. Моля ви да ме разберете добре. Не става дума за европейски данък. А това е част от данъка, който се събира на национално ниво, но ще се влее в европейския бюджет като се гарантира фискалната независимост на държавите членки. Има и нещо друго, което предлагаме. Искаме да има баланс между собствените ресурси. Необходимо е държавата членка да знае, че това, което ще получи е пропорционално. Има още няколко деликатни въпроса, на които трябва да се спрем но ми се струва, че ние ще стигнем до съгласие и текст, който е амбициозен и смислен. Благодаря. Остава един висящ въпрос. Логиката на доклада Монти е такава, но и вие трябва да ми го потвърдите, че собствените ресурси не са допълнителен ресурс за европейския бюджет, но те ще позволят да се намалят вноските на държавите членки за финансиране на европейския бюджет. Господин Допре. Господин Левандовски. Има два принципа, които защитаваме яростно в Европейския парламент, не само петгодишната МФР, но и тези два принципа. Единият от тях е свещен фискалната суверенност на държавите членки. Никой не може да им я отнеме. Дори и чрез решението за собствените ресурси, тук трябва единодушно съгласие в съвета. На второ място бихме искали Нашия доклад да отговаря на доклада на колегата Изабел Тома. И ако ще загубим бюджета след излизането на Обединеното кралство, някой трябва да попълни дупката. Няма друг избор, ако съдим по втория доклад. Това е стимул и за комисията така че тя да направи достатъчно предложения по разходната част. Това е моят отговор. Ние сме малко мъгляви, както виждате, по този въпрос. Но основното е да се запълни дупката след Брекзит, по един или друг начин. Si Добре, ако правилно разбирам, новите собствени ресурси не увеличават фискалното бреме, по-скоро ще има една част, която се взима, за да се компенсира загубата след Брексит. Господин Дюпре. Господин председател. Присъединявам се към колегата Левандовски. Целта, както е записано абсолютно и ясно в доклада, не е да се увеличава данъчното бреме. Това е написано там. Ако държавите членки решат с нашето съгласие да се заемат с някои нови предизвикателства, тогава трябва да се види каква част са разходи на държавите членки, които ще трябва да намалеят, какви са инвестициите в европейския бюджет. Трябва ни баланс, но е възможно в преходния период, в някакъв момент, да трябва да се намери компенсация за Брекзит. Не знам още в какъв обем. И ще трябва да се мисли и за вноските на държавите членки – за да може структурно да нямаме несъответствие. Добре. С други думи, взимаме малко повече от данъците, но не и от дънакоплатеца. Добре, може и така да се каже от един оптимист, господин председател. Госпожа Гарсия Бал. Благодаря, господин председател. Взимам думата, защото не съм говоря по тази тема, но може да се стигне до някакво объркване, като слушам дебата. Нивото на разходи на Европейския съюз трябва да отговори на МФР, независимо от това каква част идва от собствени ресурси. Следователно, финансовата рамка е важно решение и собствените ресурси ще се нагодят към нуждите на МФР. Като говорим за собствени ресурси, ние казваме, че трябва да има и други ресурси, а не националните вноски, които да са по-големи. Тези нови ресурси да захранят европейския бюджет но от доклада за собствените ресурси не се разбира дали МФР ще е увеличена или не. Е, е? С други думи, каквито и собствени ресурси да имаме, разходите ще продължат. И въпросът ще бъде как да компенсираме загубата след загубването на Обединеното кралство като нетен платец. Трябва да се мисли за всички разходи глобално и намирането на нови ресурси. Ако това ще е собствен ресурс, ще трябва да намалят и вноските на държавите членки, ако правилно съм разбрал. Добре. Мисля, че по собствените ресурси можем да преустановим дискусията. Мисля, че се движим към съгласие и компромис, като на гласуването очаквам да се съберем всички или почти всички. Сега преминаваме към МФР след 2020 година. Не знам дали госпожа Тома или господин Олбрихт искат думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря най-сърдечно на всички, които допринесоха за този резултат. Благодаря на колегите, на докладчиците в сянка на всички, които допринесоха. Имаме 683 изменения, имаме и компромиси. Благодаря на всички, на политическите групи на докладчиците, които наистина работиха много усилено в рекордно кратък срок – Може би този рекорд няма да се запише в Гинес, но трябва да се знае, че ние сме готови преди заседанието на съвета в петък. Много е важна тази политика и е важно парламента да е първия, който формулира своята позиция по бъдещата МФР. Така би трябвало и да стане, защото ние ще гласуваме по този доклад. Тук има много важни неща, тъй като в него са заложени и условията за преговори. Това ще са преговори, при които парламентът ще трябва да води разговор с съвета. Това е светлината, в която трябва да се разглежда доклада. Има и още нещо. Този мандат за преговори е полезен, защото съвета трябва да ни даде знак. Именно за това след съобщаване на позицията на Комисията по бюджетни въпроси, ние трябва да настояваме парламентът да води дискусия с съвета. Сега имаме председателство на България. Знаем, че те обясниха, че са предвидили по две заседания месечно, между комисията и съвета. В момента вие не сте предвидили нищо друго с нас. Комисията по бюджети много добре разбира обаче, че в края на тази процедура ние ще трябва да кажем да или не. И парламента, и съвета имат общ интерес да обсъждат заедно колкото се може по-бързичко. Това е основното. Мисля, че успяхме да стигнем до баланс. 65 компромиса постигнахме, много неща включихме в доклада, много позиции, много компромиси. Това е като при собствените ресурси. Компромисът не значи, че всички са напълно съгласни. На някои дни се харесват повече, на други по-малко. Но е ясно, че сме постигнали много компромиси и тези компромиси показват, че парламентът е сплотен – максимално сплотен преди преговорите с съвета. По-сплотен, отколкото в момента е съвета. Това е нещо много хубаво. Даже бих казала по-сплотен от комисията, въпреки че комисията е задължена от съвета колегиума на комисарите да бъде сплутена. Но, както видяхме през последната седмица, това, това не е точно така. Още веднъж благодаря. Още нещо исках да ви кажа, но го забравих. Както и да е, благодаря не мога да спра да казвам благодаря, защото ние сме в началото на процеса. И най-трудното те първа предстои. А, сетих се какво исках да кажа. Обръщам се към господата Дюпре и Левандовски. Със сигурност ние ще работим заедно защото собствените ресурси МФР са неразривно свързани. Така че ще се придържаме към този ангажимент. И накрая искам да отправя приятелски поздрав към господин Олбрихт, моя съдокладчик. Беше много приятно да се работи с него и с удоволствие ще работя и при преговорите. Много ви благодаря, Изабел. Чудесно е, че толкова харесвате и работата си с господин Олбрихт. Сега му давам думата. Ето стана дума за книгата на рекордите Гинес. Не знам дали това е свързано с мисията ви в Ирландия. Той иска да е дискретен. Е, всички мисии на комисията по бюджети са много ефикасни и този път мисията беше добре подготвена, работихме, дори Джентилини присъства. Госпожа Гързиабал също присъства и нямаше равна на себе си. Първо, ще кажа, че наистина всичко беше много ефикасно, макар и да не беше винаги лесно. Ние работихме заедно по позицията на парламента и работихме добре. Но искам да добавя няколко неща. Нашата цел беше намирането на компромис, като се съобразихме с становищата на специализираната комисия – те се занимават не само с МФР, но и дебата по конкретния регламент. Разбира се, ние не можехме да отразим всички подробности на работата на специализираната комисия, защото тук опираме и до бъдещите секторни политики. Това обяснява защо не постигнахме компромиси по някои елементи от становищата на специализираната комисия, но като цяло специализираната комисия, разбира се, смята, че трябва да се подготвим за бъдещето. В нашия доклад имаме изменения по структурата на бъдещата МФР, имаме и заключения по различните политики. Но искам да подчертая, че имахме няколко заседания с автори на становища, както и докладчици в сянка по този текст. Мисля, че ние намерихме начина за стигане до компромис. Компромиси, които поне да удовлетворяват докладчиците в сянка. Някои моменти бяха трудни, но мисля, че ние намерихме компромисите. Има и изменения, разбира се, които не са компромисни, но това е нормално. Мисля, че като цяло мога да кажа, че ние сме съгласни с приоритетите на ниво бюджет, съгласни сме и по структурата, макар че не всички групи тук са съгласни структурата да се променя, но изборът е или променяме или не. Това, което ние предлагаме е да се промени, но не революционно. Да се добавят нови приоритети и също така да се направи преоценка на връзките между политиките. Разгледахме и много сложния въпрос за условността въпрос, който занимава много от колегите в парламента. И накрая, за да приключа, сегашният вариант на текста съдържа всичко, за което успяхме да се договорим заедно с докладчиците в Сянка. Благодаря на екипа, който работи с нас. Това са истински професионалисти. Знам, че има и формулировки, които не се приемат от всички, но за нас е важно да има една обща позиция на парламента. И само за да приключа, Европейския съвет, както знаете, заседава след два дни. Ние ще гласуваме утре и по този начин ще покажем на съвета, че има една част в парламента, която работи по бюджета. Ще покажем на Европейския съвет, че нашата позиция е ясна и категорична. Важно е да се покаже на Европейския съвет – че позицията на парламента ще се сведе накрая до това да се каже да или не. Не може да се мисли, че единственият възможен вариант е да. За това и влизаме в преговори. Абсолютно възможно е в даден момент да кажем не, ако не сме съгласни. Важното е да се подготвим, но наистина да се подготвим. На всяка цена. Обаче няма да го направим. Изабел, э, Благодаря на Яни и Изабел за изключителната работа, която са свършили. И наистина, вярно е, че трябва да се придържаме към духа в заседанието на високо равнище, което ще бъде след два дена и вие подчертахте, че за нас от една страна няма нови е, собствени ресурси, проблемите са взаимно свързани. Ние сме наистина свързани в преговори а, с комисията и парламента. И сега ще чуем докладчите докладчиците в сянка. Има проекти за компромисни изменения, които ще позволят на голямо мнозинство в рамките на нашата комисия да вземат отношение. Аз мисля, че групата на ЕНЕП и а, социал-демократите бяха представени а, като са докладчици. Сега ще дам думата на представител на групата на ЕКРЕ. Е, благодаря и аз за този доклад. И е, О, тъй като аз съм член и на Комисията по селско стопанство, искам да кажа три неща, които са свързани с този доклад. На първо място смятам, че ще бъде добре в доклада да се включи разпоредба, за необходимостта да се изравни нивото на преки плащания за всички държави членки, защото това е изключително важно, за да може да се предоставят еднакви конкурентни възможности на единия пазар. Но нещо друго, което е изключително важно – е свързано с, с промените, които се предлагат в разделите на бюджета, а, като отделен раздел за изпълнението на бюджета и ако се премахне този раздел, това ще повлияе на бъдещите бюджетни разходи. Това са два постулата, на които исках да привлека вниманието ви. Е Сега думата има Жерар Депре. Благодаря, господин председател. Разбира се, както и другите ми колеги, искам да Приветствам значението и качеството на извършената работа от двамата докладчици и в търсенето на компромиси. Има три пункта, с които ние сме напълно съгласни с направеното предложение. Първото е, че трябва да имаме а, средносрочна цел, която да позволи финансирането на политика, която позволява да бъде дотирана. Тоест, ако искаме да финансираме тази политика, ако, имаме, ако трябва да имаме 1,3% от брутния вътрешен национален продукт, той трябва да бъде осигурен. На второ място, нашата позиция трябва да бъде ясна и а, да се подобри гъвкавостта, както по отношение на сумата, така и по а, приложното поле, като имаме предвид, че както, пожел... както желаят а, групата, основното нещо в политиката по сближаване и общата селско-стопанска политика трябва да се запазят. Ние придаваме голямо значение на всички въпроси, свързани с политиката и нашите докладчици е, взимат сериозно също така решенията на КОП-21 е, ние придаваме голямо значение на техните грижи да е, се а, включат също така и външните разходи. и Всичко това Искам да кажа, че остават няколко трудности. Смятаме, че трябва да се модифицира малко структурата, някои от измененията, които са предложени. Ние не ги подкрепяме, но не смятам, че това са стратегически неща. Сега две трудности. Що се отнася до темата на голям дебат в рамките на нашата група? Първият елемент се отнася за продължителността на МФР. Ние сме за по-скоро 5 години, а не 7. Защо? И това наистина е, беше обект на дълъг дебат. То ме засяга и лично Имаше един мажоритарен дебат в нашата група по отношение. Втория елемент, който е малко по-деликатен и не е решен този проблем в нашата група, появява се една възможност. Смятате ли, че можем сериозно да предвидим МФР а, за следващите 7 години. А, вие знаете, можете ли да направите между многогодишна финансова рамка за периода, в който в началото Великобритания е в Съюза, в края вече не. Аз мисля, че това не може да бъде постигнато. Смятате ли, е, че е сериозно британците на парламентарно ниво и на, на ниво съвета да могат да участват в е, м, обсъждането и одобряването на МФР. Това е първият елемент. На втория елемент е, който е свързан с първия, сериозно ли приемаме факта, че бъдещия парламент, който ще бъде избран в 19-та година, ще има пълна, ще има пълна свобода за маневра. Това, което искам да оточня, има голям дебат в нашата група по тези два пункта. Искам да предупредя нашите партньори във връзка с, с продължителността и тайминга. Това, са, а, о, това е обект на голям дебат в нашата група. Иначе сме съгласни. Има а, тези две, с изключение на тези два контекстуални елементи, а, те ще бъдат обект и бяха обект на а, голям дебат в групата АЛД. Председателят сега давам думата на трябваше да бъда на ГУЕ, но не виждам представител, господин Соли. Благодаря, господин председател. Утре сутринта имам неформална среща с съвета тази комисия има възможност да изпрати е, силно послание към е, страните членки. което да задава въпроса, трябва ли отново да бъде намален бюджета, както направихме преди 7 години. Предстои ни да се изправим пред множество предизвикателства, невероятно ще се сблъскаме с ситуация, които в момента не можем да предвидим, така че ни трябва многогодишна финансова рамка, която да бъде амбициозна и която да може да се справи с предвидените, а и непредвидените предизвикателства. Още едно важно послание трябва да се изпрати към страните членки по отношение на приоритетите – Европа трябва да изпълни своите международни задължения, например по отношение на измененията на климата. Така че за нас е много важно да се спомене изрично споразумението от Париж и целите, е, които сме се задължили да изпълним. Това трябва да стане с компромиси. И е, положението се е подобрило, имам предвид от, е, е, от 30%. Но ние ще подкрепим този компромис. Защото смятаме, че той представлява една добра стъпка напред. Разбира се, много компромиси имаше, много изменения. Някои от нашите изменения бяха включени, други не бяха. Не можем да се съгласим с всичко, например, с разходите за отбрана, разходите за ядрена енергия, за съхранение на въглероден диоксид. И, и с някои малки изменения в основни политики, като ОСП и кохезионната политика. Там ние имаме наши предложения, които не бяха взети предвид в компромисите. Има и други компромиси, по които водим вътрешни дебати в групата. Например, компромиса за условието за върховенство на закона и за новата структура на МФР. Взимайки всичко това предвид, включително и това, че работим изключително притиснати от времето. Смятам, че окончателният доклад ще бъде добър и ще и даде, ще изпрати ясни и силни послания към страните членки. От този момент нататък точка трябва да бъдем изключително постоянни и силни, отстоявайки нашата позиция. Е, Благодаря. Господин Шеванье. И сега думам думата на колегите, които са извън докладчиците в Сянка. Господин Рюбик първо. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че сега в началото на дебата трябва да поставим графика във времето в центъра на дебата. Всички знаем, че сега парламентът е добре подготвен и сме разбрали какъв е основният проблем за развитието на Европа. Имаме и предложение за компромиси. Ще имаме проблем, ако не ускорим процедурата, ако съвета продължи да работи с едно няма нищо, бавно ще чака да дойде новата комисия, да бъде избран нов председател и тогава съвет най-спокойно, най-вероятно като дойде хрватското председателство, ще изработи нова програма. Така че в наш интерес е да изработим и да следваме амбициозен график, и в заключителните коментари за срещата на върха да е, фиксираме е, една такава ускорена процедура. Ако съвета приеме това, ще ни бъде по-лесно. Това е особено необходимо във връзка с програма 9, защото от една страна Обединеното кралство се изтегля, от друга страна ни трябва преходна фаза. Изобщо тук има много неизяснени въпроси, така че е важно тук да се, финанс... да се фиксира съдържанието, а сумата може да бъде дадена с хиксове, за да можем да постигнем споразумение е, в съвета. Е, доволен съм, че тук са предвидени е, най-малко 120 милиарда. Знам, че парламент искаше да отвои средствата на девета рамкова програма защото с помощта на анкета беше установено, че следователските програми са най-успешни на европейско равнище и смятам, че европейските граждани желаят тази изследователска дейност да продължи. А, искахме отвояване, но 120 милиарда е добър компромис, по който може да се преговаря. Още нещо е важно за мен, освен продължаването на съществуващата програма, е да се въвлекат дискусията и новите проекти. А, мис, мисля, че е ясно какво очакват хората от нас, защита на границите, киберсигурност и така нататък. Така че ще бъде добре и съвета да води този дебат, да стане ясно, че са необходими свежи, нови пари, за да отговорим на желанията на гражданите. Всички знаят, че повечето нетни платци не искат да плащат повече. Знаем също така обаче, че при приходите и разходите има доста е, поле за действие. От една страна минус 12% от Брексит, от друга страна обаче с е, собствени средства могат да се започнат нови проекти, особено в областта на селското стопанство. Ние само така ще имаме шанс да се измъкнем от международните олигополи, европейските продукти с най-високо качество и можем с иновативни методи, с роботи и така нататък да спечелим много. А, в областта на транспорта, сензори за селското стопанство и така нататък. Изобщо основна тема да бъдат новите проекти. Моля да поставите това в центъра на дебата. Благодаря, Хосе Мануел Фернандес има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на съдокладчик госпожа Тома и на нейния съдокладчик господин Олбрик за направеното от тях. Аз мисля, че това дава добър пример за това какво трябва да бъде Европа, какво искаме от Европа и добър пример на съюз на различията. Аз се надявам, че огромно мнозинство ще може да а, инспирира два, държави, 27 или 28 държави и ние да се опитаме да вдъхновим, защото не искам да кажа да се дължим държавите членки да следват нашия пример. Въпрос на календар. Въпроса за петте години. Много пъти се провежда този дебат. Ако искаме да кажем, че това трябва да бъде е, направено от е, следващия парламент, за да стане легитимно решението, защото комисията не може да представи а, а, МФР за следващата комисия. А, имаме предложението на комисията, което би трябвало дори в 17-та година и в 18-та година не може да се изостава от регламента. Ние искаме да видим легитимност в приоритетите на Европейския съюз, глобализацията, климатичните промени, професионалното обучение, научните изследвания и иновациите, борбата с бедността. Няма да, мах, няма да заличим тези приоритети, но ще дадем възможност, и това открива нова рубрика, да дадем на бъдещия парламент и на бъдещата комисия възможност да се адаптират към новите приоритети. И това се нарича гъвкавост. И аз също така от съвета очаквам чувствителност, разбиране за това каква трябва да бъде бъдещата комисия, която да може наистина да ревизира следващата МФР с оглед на новите изисквания. И това е просто. И а, също така пет години съвпада с, с мандата. Колко време отнема да се изготви едно предложение? Започваме днес с нов парламент и нова комисия. Колко време ще трябва на новата комисия да направи новите си предложения? Колко време ще трябва на парламента да одобри това. И още колко време държавите членки ще могат да използват. Тоест, а, ние а, рискуваме да а, не можем да имаме а, МФР а, от 5 години. Т.е. не може да се съвпадат мандатите с а, петгодишна, многогодишна рамкова. И още нещо, хайде да приключим с правилото N плюс 3, N плюс 2, защото рамката е различна. Това, което трябва да направим е да кажем на гражданите в 2021 година, следващата многогодишна рамка ще започне да действа с амбицията, която ще бъде вложена в тази рамка. И въпросът за гъвкавостта помага да се очертаят новите приоритети, да се даде демократична легитимност на всичко, което защитаваме. Това са доводите, това е нашето убеждение. Надявам се което ще постигнем утре под формата на споразумение. Аз съм сигурен за утре, но също и в пленарната зала да се обсъди работата, която и са извършили всички докладчици и а, които наистина заслужават един а, огромен вод от парламента. А, сега следващия оратор. Благодаря. Благодаря на господин Хосе Мануел, който вече отговори. Аз споделям неговото мнение по много от точките, както и това на господин Добре и от тук и ще тръгна. Е, вярно е, че ние сме говорили в тази комисия за МФР и съответно как да се съчетае нейния период с периода на мандатите в институциите. Трябва също така да се гласува по рамката, която след това ще управляваш. Но сега в края на мандата ние трябва да одобрим новата финансова рамка. Следващият парламент ще бъде избран, но докато се изчака да се избере новия парламент, да започне да работи новата комисия, ще е твърде късно. Всички дебати, които водим, са добри. Със сигурност по-добре е да работим, за да не се губи време. Не бива да прехвърляме тази задача на следващия парламент. Тогава вече трябва да започне и мисленето за изпълнението на програмите. Иначе британците продължават да участват в съвета, но мисля, че това е логично. Не вярвам британското правителство да иска да поставя условия за финансова рамка, в която няма да участва. Така че това съмнение няма защо да ни занимава. Сега по самия доклад, както всички казахме и го казваме на всички, извършената работа по доклада е наистина прекрасна. По доклада има и много компромиси. Със сигурност ние не подкрепяме 100% във всичко, но подкрепяме общите насоки, които защитаваме през целия този мандат. Най-малкото проевропейските политически групи го правим. Кои са тези големи насоки? На първо място искаме да продължи финансирането на традиционните политики на Европейския съюз. Трябва също така, ако се правят изменения в политиките, те да са осигурени с съответните фондове. Ние искаме фондовете да се запазят. На второ място имаме тъй наречените политики на бъдещето, като политиката за младеща или научно-развойната дейност, или външната политика. Това са хоризонтални въпроси, които изискват повече финансиране от целия Европейски съюз. Колкото повече инвестираме в тези политики, толкова по-добри резултати ще имаме. На трето място ако парламента и най-вече съвета реши че Европейския съюз ще има нови правомощия и политики, ние не бива да урязваме средствата по други политики. Търсим квадратурата на кръга и затова имаме и доклад по собствените ресурси. Един конкретен коментар – ние сме говорили много по темата какво правим с парите от глобите. Глобите са част вече от приходите на Европейския съюз, но проблемът е, че дори да имаме а, този източник на доходи от глобите, от друга страна, тези пари накрая се връщат на държавите членки, защото намаляваме техните вноски. С други думи, имаме по-голям приход, но и по-голям разход. Така че парите минават през европейския бюджет, но се връщат на държавите членки. Това, което ние предлагаме в изменението си, мисля 37 е тези приходи от глоби да постъпват в специален фонд и разходът да се прави на същото ниво. С други думи, да използваме средствата от глобите за финансиране на различни програми. Това е, просто исках да направя едно пояснение, защото мисля, че технически това не се разбра. Се plus плюска техники. Благодаря, всъщност беше повече от техническо, защото това е, тъй като нямаме проблеми за ам, за приходите. Всичко това е свързано с приноса на държавите членки. Сега искам да дам думата на господин Реза от името на комисията. Искам преди това обаче искам да кажа, че оценявам високо работата, която е извършена от нашите съдокладчици, от целия екип на комисията по бюджета. Мисля, че трябва да имаме много твър, много силна гъвкавост. Искам да помоля господин Фернандес да ме чуе, защото настоявам на това. Е, няма да приключим с изборите до година, може би, ще имаме много европейско мнозинство, но нашата МФР няма да блокира по развитието след изборите. Трябва да има твърде голяма дъвка, гъвкавост. Ако държавите се съгласят да работят повече в сътрудничество след 2019 година, ще има също така едно прехвърляне на собственост на на приносите и по този начин ще има един по-гъвкъв ресурс, например, в пространството и също така включването на космоса. Може би ще може да има избори, които ще доведат до едно мнозинство в полза на изследване на космоса, например. И може би нека да оставим отворен един прозорец, за да може да се приеме МФР максимално по-бързо, за да не се спира работата поради а, многогодишната финансова рамка. Трябва да отворим много широко този прозорец, за да може да влезе прагматизма, защото има някои неща, които наистина се вписват а, в а, рамката. Многогодишната финансова рамка е това е нещо, на което аз придавам много голямо значение, за да не се чувстваме затворници в МФР а, и да не оставаме стегнати в този курсет а, до 31 декември 25 година и да не се а, преоткриват траст фондовете и да се открива галактиката на фондовете. Сега давам на господин Преза име думата. Благодаря ви, че сте тук от тази сутрин. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще коментирам това, което казаха докладчиците. Първо искам да поздравя парламента за ангажираността, с която работи по тези доклади. Те са съвсем на време допълват предложението на комисията и допринасят за преговорите. Искам да почета положителните елементи, при които има голямо съвпадение между докладите. При покриване с това, което индикира комисията в своята бяла книга, документа и от документа относно бъдещето на европейските финанси. Отбелязах, че докладът на Парламента залага 1,3% е, уважение, за да може бюджета да отговори на всички предизвикателства и всички цели, които е, съвместно бяха поставени на политическо равнище. След това искам да подчертая, че е важно да се запази тази а, воля е, на всички страни за а, завършване на преговорите преди изборите през следващата пролет. Това многократно се подчерта. Альтернативата на това не изглежда никак добре. За това а, а, Европейския съюз на 27-те държави членки трябва да изпрати положително послание след е, отеглянето на Обединеното каралство и да покаже, че сме в състояние съвместно да вземем решение за това, за което е необходимо. Относно собствените ресурси. Смятам, че има голяма степен на съвпадение между документа за бъдещето на Европа и проекто доклада, който обсъждахте днес след обяд. Въпреки, че няма съвпадение при всеки един от предлаганите собствени е, ресурси, а, аргументите за реформата и амбициите ни съвпадат. Също така има съвпадение на нашите виждания за това, че е необходима реформа. Мисля, че ми остава единствено да изразя желанието, процеса, който започна миналата година, комисара Атенгер също работи на различни равнища, участва в конференции, събиране на депутати, среща се с страните членки и така нататък. Целият този процес поставя добра основа за ефективен и резултатен процес на преговори през следващата година, година и нещо. Надявам се, че ще може на време да постигнем компромис, преди да дойде време за европейските избори. Благодаря. Благодаря, господин Преза. И аз искам да ви кажа, че а, съобщението, което беше пуснато от комисията, на 14 октомври за заседанието на 23 е много, из, много интересно по различните променливи, които трябва да се интегрират при изготвянето на следващата финансова рамка. И сега искам да помоля нашия докладчик да направи заключения, да обобщи размяната на становища и да се подготви да се подготви гласуването утре. Сега ще дам думата първо на А, всъщност това вече е направено. Заключенията бяха направени за собствените ресурси. И тогава ще спрем до тук за днес. Господин Левандовски и господин Добре обобщиха обсъждането. Остават Ян Олбрихт, Изабел Тома, господин Олбрихт първо. Благодаря, господин председател. Мисля, че по време на нашата работа има няколко елемента, които всъщност не създадоха проблеми, като например въпроса за гъвкавостта или въпроса за задържане в бюджета на средства, които не са изразходвани. Има различни ограничения. Това не създаде големи проблеми. Именно за това накрая ние се средоточихме вниманието си върху противоречивите елементи. Докато обсъждахме обаче МФР е, е, ние подчертахме, че наблюдаваме това, което става и около Европейския парламент. И това е много важно, защото когато ние пишем текста, ние е, наблюдаваме, например, позицията на различните държави членки, които се появяват там. с, с, Имахме срещи с посланиците на държавите членки, които се интересуваха от позицията на парламента. Много важно е, че правителствата се интересуват от това, което ние правим, защото те знаят, че един ден ние ще излезем с позицията. И искам да подчертая позицията на германското правителство или на френското правителство или позицията на италианския министър, която беше представен заедно с позицията на германския министър. Създава се е, една цяла атмосфера около МФР и да се разбере каква е динамиката извън Европейския съюз. Така че ние много внимателно наблюдаваме и се опитваме да не реагираме в текста си, да бъдем подготвени за доводите, които се лансират. Има някои елементи обаче, които не сме разработили в текста. Знаем, че са важни. Не искаме да реагираме на нещо, което не е готово още. Не искаме да реагираме на проекти или идеи. Първо, не знаем какво се крие в пакета на а, еврозоната. Ние знаем елементите, кой ще плаща за него, кой ще участва в него, какво ще има в него. Именно затова в нашия текст не се намира голям дебат по този въпрос. На второ място ние не знаем какво ще стане с ЕСФ в кохезионната политика а за да се разграничи ЕСФ от политиката на сближаване, не сме го направили. Ние знаем, че това е нещо много важно. Ако стане, надявам се, че няма да стане, тогава вече дебата ни по кохезионната политика ще бъде изцяло различен. На трето място, не реагираме по единия инвестиционен фонд. Знаем, че това е много тежък дебат вътре в комисията, но не смятаме, че трябва да реагираме сега на идеи, които не са много ясни от страна на комисията. Надяваме се, че комисията ще подготви документите преди май. И последната бележка. Аз имам смесени чувства по отношение на документа от комисията, който е много интересен, но малко различен от това, което представи комисията миналия месец. И това е друго, с различно съдържание. Въпросът е обаче а, кой от тях е меродавен. А, а, едното е представено от комисар Оттингер, другото е в доклада. Може би доклада е провокация за съвета но аз бих искал да намаля с 10% кохезионните фондове и фондовете за ОСП. И тогава да кажем да се казва, нека да а, намалим с 15% и става 30%. И това е много различно от 10%, които бяха обсъждани. И така, въпросът е каква е идеята на комисията. Ние се надяваме, че ще я установим през май. Нашата позиция е ясна. Ние не питаме съвета, ние казваме, трябва да бъде така и така. Точка. Комисията задава въпроси, а ние очакваме отговорите. Председателя, аз мисля, че този документ е, е откровенно провокативен. а за мен той е отличен, защото той кара държавите на член, да, да, ръководителите на държавите членки да не отбягват отговорността. Има, разбира се, противоречие в политическите актове. Госпожа Тома. Да, объркващо е. Задаваха се въпроси, но тези, които ги зададоха, обаче са си заминали. Ще се опитам въпреки всичко да отговоря. Господин председател, въпроса, който вие зададохте първо. Е, именно за това започвам с е, вас. Сега по дневния ред и по програмата, която говореше господин Депре за продължителността и демокрацията, първо Извинявайте за телефона, казва ораторката. А, има мечти, има и действителност. Това, което се мечтае, е мечтата за петгодишния период. В този случай ние ще се окажем в същата ситуация, в която сме днес и трябва да се реагира на този проблем. Втория проблем – в финансовата рамка, както каза господин Фернандес, има задължение на комисията да се внесе е, копие до 31 декември тази година. А, но първо, ние предвиждахме всичко това, господин председател. Ако прочетете компромисните изменения на параграф 20 и 21, там се предвижда, за да се реагира на този проблем, не само гъвкавост, но и правомощия на парламента във всеки мандат задължителна ревизия, а не а, това, което се предвижда в последната година на а, МФР. Вие си спомняте, че ние седмици а, дадохме на този въпрос, но да има преразглеждане на финансовата рамка. И ние го направихме и това трябваше да се обсъди. Този път в нашия текст нещата са много ясни. Предвижда се задължителна ревизия. Тоест не само за всеки мандат, всеки парламент ще гласува или финансовата рамка, или ревизията – това е компромиса на параграф 20. И за следващия мандат а, а, се предвижда а, компромис по параграф 21 а, да има а, ревизия. Тоест ние сме предвидели това. Аз лично бих предпочела, е, както казах и което казаха и други колеги, това да стане на 5 години, но други колеги а, говорят а, за това, че има политики, ние много добре познаваме. А, има, разбира се, времето за процедурата на европейско равнище, прилагането на процедурите в съответните държави членки. Ако може да има политики, които са по-гъвкави. Има и други политики, които изискват повече време. И, а, по този начин ще имаме де юре а, изключително голяма гъвкавост по отношение на това, което имаме сега в момента. И за да отговоря на господин Соли, който си тръгна, но по въпроса на ОСП пее и да повторя това, което каза господин Олбрик. Не ако в правомощията на бюджетната комисия да регулира съдържанието ние се позиционираме върху съдържанието на програмата. Ние сме запасили пакета. Между подписалите тези компромиси има хора, които искат да запазят ОСП такава каквато е в момента и по съдържание, и по форма. Други искат да я променят, но за да могат да я променят, трябва да има определени усилия. Ни оставаме в бюджетния аспект и не се включваме в в дебата за правната рамка. Аз опитах да отговоря на въпросите, които бяха зададени за за, по, по много пунктове ние смятаме, че трябва да се е, не наш, е, в нашите компетенции, да се върнем към съдържанието и това е отразено в доклада. Председателя, благодаря Ян Обрих, благодаря на Изабел Тома за последните уточнения. Аз не искам да продължа дебата, но искам да кажа, че е, има нещо, искам да кажа, че ако изборите в 19-та година покажат нови елементи, които не фигурират в МФР, които са всъщност минимума, който трябва да приложим веднага след изборите следващата година – можем да се надяваме да дадем повече същност и консистентност на бюджета, а, а, а не да се намаляват националните бюджети. На 2 май има една важна среща, а, тогава ни казаха, че комисията ще предложи, ще внесе, внесе а, прожението и сега а, мониторинг а, мониторинг, който ще бъде при закрити врата. А, няколко минути почивка, докато в залата останат тези, които имат право да бъдат в нея.